Северна Ирландия да имат едно безопасно бъдеще е, млади и стари. Миналата миналия е четвъртък госпожа Ивета Грегуле съобщи, че е напуснала европейск, групата за ев, е, е Аз уведомих председателя на групата и Съответно, политическата група вече не изпълнява критериите по силата на вътрешния правилник, така че групата се разпада, тъй като няма представители от 7 е, държави членки е, и ФДД вече няма статут на политическа група. Господин председател, макар че сменихме начина по който седим в залата, искам да поясня, че днес след обед получихме необходимия брой подписи, така че групата за свобода и демокрация остава такава каквато беше. Миналата седмица бяхме атакувани, един от нашите евродепутати напусна по много, така да кажа, странни обстоятелства, потикван, разбира се, от вас. Което поставя под въпрос, е, господин председател, вашата неутралност като председател на парламента. I would therefore, I would therefore like it... За това искам да чуя от вас достатъчно ангажирано, че подобни събития в бъдеще няма да се случват – и че вие ще останете неутрален, така както изисква вашия пост. Благодаря. die bildung von fraktionen erfolgt auf der grundlage der geschäftsordnung Съставянето на политическите групи се свършва съгласно член 2 алинея 2 на правилника за вътрешен ред условията не, не са е, осигурени, трябва да има е, представители на 7 държави членки, така че ние констатираме просто този ефект факта. Аз съобщих е, този факт на председателския съвет, така че вие не, не задоволявате условията за е, създаване на политическа група. Ако искате да създадете отново политическа група, ще трябва да изпълните критериите, вашите е, желаящите да се е, да участват във вашата политическа група депутати, трябва да обявят своето желание и след това да се започне необходимата процедура. Това просто е регламента, това са а, правилата. А, така че просто ви съобщавам правилата, които са били при, прияти на председателския съвет. Искам да ви кажа, че Протокола от 18 септември е прият, тъй като няма възражения. Дами и господа, госпожа Изабела Левин е станала министър на развитието в Швеция.